Искам, моля за тишина, колеги. Моля ви, е, тихо и сядайте. Включително и членовете. Та, след изслушването, което се проведе с нощи, единствената точка в дневният е, ред е а, е, относно Европейският надзорен орган за защита на данните. Ще имате превод на 20 езика. Датски, има. Също. И ще кажа още нещо. Вчера госпожа Инфелд изказа забележки за начина по който се провежда процедурата. Нека да кажа, колеги, моля ви, колеги, моля ви за тишина. Та, аз не смятам, че обясненията на комисията бяха достатъчно ясни но все пак разбирам, че днес има достатъчно присъстващи тук, за да продължим с гласуването, въпреки че в процедурата има известни неясноти. Ако имате някакви забележки, моля да го направите сега, но моето намерение е да продължим с гласуването, но така или иначе и аз смятам, че има неясноти в процедурата и реакцията на комисията е неадекватна. Колеги, моля ви, нека да продължим с гласуването като вземем предвид забележката на а, госпожа Инвелт. Софи, искате ли да направите пак забележка? Да, господин председател, няма проблеми вече, но поне нека да го направим след това. Да. Да, да, защото определено и аз мятам, че отговора на нашето писмо не беше е, адекватно. Комисията? Клод, а, аз имам процедурен въпрос. Имам неясноти. Може би можем да обясним каква тежест има нашето решение и а, по какъв начин комуникираме нашата позиция с съвета. Може ли някой да обясни това преди да гласуваме? Бих искала да си изясня това. Смятам, че това е важно и за решенията на отделните политически групи. Okay, Cornelia, I'm going to um, read. Добре, надявам се, че а, нека всъщност да продължим с м, нашата работа. Надявам се така да се изяснят нещата. А после, ако има някакви други забележки, евентуално ще ги разясним. И така, нека да започна с някои от детайлите, които изисквате преди начало на гласуването. Първо ще гласуваме по член 42 от регламента на Европейския парламент, където се иска посочване с общо съгласие, както за Европейския надзорен орган за защита на данните, така и ам, заместник надзорен орган за срок от 5 години. И а, също а, кандидатите трябва да имат нужният опит, умения, които се изискват за тази позиция и а, надявам се да си спомняте това, което чухме вчера. И е, предпол... надявам се също знаете, че всеки кандидат беше, на всеки кандидат му беше зададен въпроса дали приема да бъде кандидат за съответната позиция и за двете позиции и съответно и двата кандидата приеха. За ам, първият пост имаше 5 кандидата, а за заместник надзорен орган имаше 4 кандидата. господин Хападова не иска да бъде а, кандидат, тя не иска да бъде асистент а, или помощник на надзорен орган. И така, следвайки правила 181 и 182, ще имаме електронно гласуване, а, което ще е тайно. Така че, моля. А, пригответе картите за гласуване. Първо ще гласуваме за да видим броя на предпочитанията на нашата комисия за EDPS, Европейския надзорен орган. Ще гласуваме за всеки един от петте кандидата и после с второто гласуване ще а, видим нашите предпочитания за заместник а, а, надзорен орган. Колеги, имаме проблем. Една колега липс... Е, няма карта. А, някой дава картата. Добре, перфектно, уредиха се нещата, няма проблеми. А, извинявайте, не трябва да ме прекъсвате. Можете, когато, когато искате да говорите по процедурен въпрос, това е много неуместно тук, да ни занимавате с такъв проблем. Добре, проблема е решен така или иначе. И след това ще имаме сега за зелените, тук нещо приказват. Да, ще имаме второ гласуване, за да видим предпочитанията на, на комисията Либе за заместник надзорен на орган. Ще гласуваме за четирите кандидата. Така че като първо гласуваме за петте кандидата за първия пост и четири за втория. Ще вземем предвид само положителните гласувания, т.е. тук гласувате само положително, т.е. няма негативно, няма отрицателно. Така че ето тази машина, която виждате пред вас, зеленото копче в лявата ви страна, това е положителното тези, които евентуално ме питате, не ме питайте, на тези, които не ме слушат, да не ме питат повторно после. Няма да има а, гласуване против, не можете да променете после гласуването. Надявам се после да не ме питате. Така че а, гласуване за е зеленото копче, червеното не можете да го използвате днес. Тоест, само зеленото копче се използва днес. Ако искате да гласувате против, просто не гласувайте. Това е. Това е, е заповедта днес. И така. Е, в зависимост от броя на положителните гласове, на гласовете за, които получават, кандидатите ще бъдат разпределени в един списък. И сега гласуваме за петте кандидата за поста Европейски надзорен орган за данните а после ще гласуваме за а, заместник надзор на орган. И е, ще обявя гласуването чак след като приключим с девете гласувания. Така че не ме питайте нищо преди да сме приключили с а, цялото гласуване. И така, за да а, бъдем в същата така, синхронизиране и така с изслушването, което а, поредахме вчера, ще гласуваме в същия ред, както с нощи. Сега. Пет кандидата за поста е Европейски надзорен орган защита на данните. И ще посочваме а, евентуално, ако има някакви неизредности за всеки един от кандидатите в момента, в който се обявява. Така, пригответе се. Искате да направите проверка за картите за гласуване? Предпочитате проверка? Господин Енгел поиска да попрактикуваме малко. Колеги, хайде да потренираме. Нека да гласуваме положително за нещо. Хайде да гласуваме. Гласуваме положително. Гласуваме за. And the vote is closed. Край на гласуването. Един твърде много от ЕНП. За другите групи всичко е наред. Колеги, моля за тишина. Нека да изключим един пълноправен член на НП. И когато го правим, моля ви, нека другите да не променят нищо в начина си на гласуване. Само за НП говорим. Ясно ли? Добре. Съгласни ли сте? Добре. Mrs. Mussolini, point of order, and then Birgit, point of order. Я, е, а процедурни въпроси? Маск. Сега говорим за европейския надзор за защита на данните, но ако не гласуваме, трябва да бъде ясно кой не гласува. Тоест, ако ти гласуваш за зелените, това ще е видно. Т.е. положителните гласове са видни, но не се виждат отрицателните гласове и това ам, не е добре, ако, а, ако вотът трябва да бъде таен. Green vote or трябва да позволим да се гласува с зеления или с червения бутон, иначе гласуването не е тайно. Какво? Зелените гласув... ще гласуват, това излезе от нищото, така просто изкочи. Не, не, не, има проблем, да. А, доколкото разбирам, е, вижте, Страхувате се, че някой ще ви види, като натиснете копчето за даден кандидат. Тоест, че ще види вашето действие. От това ли се страхувате, че няма да е тайно гласуването? Okay. Е, colleagues, sorry, colleagues, can you stay quiet for a moment? Колеги, спокойно, за момент, за момент тишина. Моля ви, колеги, ще се опитам да отговоря на а, въпроса. Е, наистина, това е много деликатно предложение. Ако искате наистина да следите на кого ръката в кой момент се вдига, но наистина е много деликатно и ще трябва да внимаваме. Ако се чувствате неудобно с а, е, тази ситуация, можете да натиснете червеното копче в такъв случай. Добре. Ако това ще улесни вашата работа, е, просто ръката ви да бъде непрекъснато на, на машината, добре. Добре, значи ако, червено, ако натиснете червеното копче, това ще значи отрицателно терена, само зеленото копче ще се брои за положителен вод. Друг процедурен въпрос. Съвсем накратко Искам да съм сигурна да казахте, че е, на първи кръг само положителните гласове се броят, т.е. ще можем да гласуваме само за един или двама кандидата. А т.е. сега а, какво трябва да правим? Да, да гласуваме с зеленото копче за този, който искаме, а за другите с червено ли да гласуваме? С червеното копче? Да, вижте, много е добре. Социалистите и демократите винаги потвърждават и препотвърждават. На сега, нека да пристъпим към гласуването. А, исках бързо гласуване, на това, както обикновено, няма да се случи. И, колеги, много е вълнуващо, знам, но не е чак толкова вълнуващо. Хайде! Да, явно е много вълнуващо все пак. Но първо, господин Вие Вировски. Това е за Европейският надзорен орган. Моля, гласувайте. Okay. Tell me when it's closed. The vote is closed. Край на гласуването. Господин Енгел, пак ли имате смущаващ процедурен въпрос? А, вижте, защита на данните. А, явно тук не е особено напреднала, щом имаме само един, един, от, е, един от три работещи бутона. И при мен е само едно копче работи и аз а, натиснах погрешно копче, защото другите не работиха. А, тоест, а, а, честно казано, имам проблем с машината. Okay, change, change your seat and... Ми сменете си мястото. Delay the votes. Нека да не забавяме повече гласуването. Господин Енгел, ще си смените ли мястото? Please. Бързо. Бързо, защото ще трябва да гласуваме. Insert your card quickly, because I'm... Бързо, бързо, сложете картата. Colleagues, with your permission, I'm... Колеги, пак ще гласуваме. Не искам да ощетявам никого. Така че отново гласуваме, за да сме точни. Колеги, пак гласуваме за господин Вие Виоровски. Това е за Европейският надзорен орган на защита на данните. Моля, гласувайте. Tell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 The vote is now... Край на гласуването. For the EDPA. Сега господин Бутарели. Гласуваме за господин Бутарели. Моля, гласувайте. Colleagues, the EPP is... ЕНП гласуват с един повече. Okay, on the vote on Mr. господин Бутарели, гласуването на господин Бутарели, добре, сега вече е наред. Край на гласуването. on the EDPS for... Сега госпожа Ленуар. Моля, гласувайте за госпожа Ленуар. The vote is closed. Край на гласуването. И накрая за господин Падова. Моля, гласувайте. Край на гласуването. colleagues, for the assistant supervisor, the vote. И, и така, за заместник ръководител, е, начало на гласуването за господин Виеровски. The vote is closed. Край на гласуването. Сега начало на гласуването за госпожа Бионди. Край на гласуването. За заместник ръководител гласуваме за госпожа Бутерели. Край на гласуването. И накрая за заместник ръководител гласуваме за госпожа Ленуар, начало на гласуването. Край на гласуването.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

Okay, И така, колеги, ще ви съобщя в последователност броя на гласовете за всеки. Е, първо за ръководител на Европейския надзорен орган. Резултатите са следните. Е, вашето първо предпочитание е за Джовани Бутарели, след това е, Падова, с 21 глас, после Вие Вировски с 10 гласа, на четвърто място Ленуар 4 е, гласа, и е, накрая Бионди с един глас. За заместник ръководител на Европейски надзорен орган на първо място е, Вие Вировски с 53 гласа, след това Бутарели с 9 гласа, на трети място Ленуар с 3 гласа и на четвърто място Бионди с 2 гласа. Сега ще изпратя писмо до председателя, за да го осведомя за резултата от е, гласуването е, и ще го съобщя за това е, как по член 42 и 45 2001 сме се опитали да постигнем общо съгласие. Благодаря ви за присъствието.